решения в интерес на европейските граждани. Протоколът от заседанието на 6 май и текстовете прияти на това заседание са ви предадени. Имате ли някакви бележки? Не виждам никой да иска да вземе думата. Считаме, че протоколът е прият. Дами и господа, господин Мауло. Yep. Мистер Марио Мауро. Господин Марио Мауро. Благодаря, господин председател. Бих искал да припомня, че тази сутрин в Афганистан двама италиански войници от Туринската бригада загинаха при нападение. Европейският съюз играе а, важна роля в умиротворяването и недопускането на военни действия. И аз бих искал в началото на нашето заседание да изразим нашите слаболезнования пред семействата на загиналите в този тежък за тях момент. Bardzo jeszcze proszę o, pana, e, o głos pana Pitelle. Господин Петела също поиска думата. Заместник председателя Петела. Да, господин председател. Всъщност аз поисках думата, за да кажа същото, което каза господин Мауро току-що. Аз бих искал да го подкрепя в неговия призив да изразим своите съболезнования. Предполагам, че вие всички ще се присъедините към този призив. Загиналите е, италиански войници тази сутрин заслужават нашата солидарност. Такава солидарност трябва да изразим към семействата на загиналите, както и да подновим призивите си за борба срещу всички форми на тероризъм. Освен това, да настояваме за по-ефективни мироопазващи действия и подобряване на сигурността. Благодаря, господин Петела. Сега искам да благодаря и на двамата колеги, които привлякоха вниманието ни върху това събитие. Изключително важно за нас е да помислим за това какво изпитват войниците, които са на активна служба в Афганистан и които действат от името на гражданите на Европейския съюз. Обичайно за нас е да припомняме подобни събития в подобни моменти. Господин Ван Орден, господин министър-председател, припомняйки трагичните загуби в Афганистан, трябва също да припомним, че почти ежедневно губим британски войници, които дават своя живот в мисии на НАТО, които са в тази страна. Разбира се, ние трябва да изразим своята симпатия към загиналите, към семействата на всички загинали, независимо от каква националност са. Благодаря. Да, съгласен съм изцяло Изцяло съм съгласен с изразеното от господин Ван Орден мнение. Мисля, че ние всички мислим същата посока. Това са европейци, които помагат на всички ни в борбата срещу тероризма и насилието в света. Те представляват всички ни. Господин Хенин. господин председател. Смятам, че е нормално да дадем почет на тези, които загиват при изпълнение на служебния си дълг. Трябва да помислим за всички, които загиват на работното си място всеки ден, тъй като работодателите им не им осигуряват необходимите и здравословни условия на труд. да е, представя ważną... Дами и господа, искам да привлека вниманието ви върху важен въпрос.